Благодаря, господин председател. Единственото правило, което сме спазвали е <laughs> тук е, спазването на срока за говорене. Затова това е, не мога да предам подробно брилянтните изказвания, които чухме вчера но накратко ще обясня седемте основни елемента, заключения, до които стигна работната група. Първото, настоящата криза е много по-сериозна и дълбока а, в световен мащаб от това, което сме предполагали. Това е, е една структурна криза, не само е, циклична. Кризата през 29-та година стига от Штатите до Европа за две години, докато тук кризата стигна до Европа много по-бързо. Е, от фалита на Леман Бродърс до ефектите в Европа имаше само две седмици. Е, освен това, Схващ... Другото заключение е хваща... схващането, че нововъзникващите економики могат да се измъкнат от кризата. Китай, например Индия е напълно погрешно. Те също пострадаха от кризата. Второто заключение. Този драматичен сценарий налага една революция в идеите. Подобна на тази с политиката New Deal в през 29-та година или по време на петролната криза. По време на волонтаристското... Времето на волонтаристските решения е вече част от миналото. Сега трябва да се създадат нови правила на е, е, играта, за да може е, паралелно с стимулирането на конкуренцията да се предвидят социални компенсации и да се гарантира развитие, което зачита околната среда. Всички изказващи се вчера бяха единодушни в мнението си, че кредитния пазар и неговото регулиране е важно условие – да се гарантира доброто функциониране на економиката на предприятията. Затова е много спешно да се възстанови доверието в финансовата система. По отношение на валутната политика, много изказващи се е, подчертаха важността на независимостта на Централната европейска банка, е, която е, е изключително важна за стабилността на еврото, Подчерта се е, необходимостта по-смело да се намалят лихвените проценти и да се предвидят по-дълги срокове за наливане, за рекапитализация на банките. защото сегашния срок на Европейската банка е 6 месеца, докато Федералната банка има много по-дълъг срок между регулирането на междуванковия пазар е второто условие за решаване на кризата. Наливането на средства, на фондове в банките ще има влияние върху националните економики. Подчертано бе, също значението на прозрачността и засилването на контролните механизми, за да се гарантира контрол върху функционирането на финансовите институциите. И накрая последното условие, тъй като кризата е световна и е много по-тежка, отколкото се очакваше, е необходимо преразглеждане на а, структурата и ролята на Международния валутен фонд. И няма а, връщане назад. Трябва да се гарантира е, конкуренцията, същевременно държавни помощи, помощи за индустриалните, за индустриите, които се намират в а, е, трудно положение и е, усилия да се запази е, европейското законодателство, общественото АКИ. Много стабилността на финансовите пазари е изключително важна за макроекономическата стабилност и за гарантирането на дългосрочно устойчиво развитие. Много о, страни правят, нарушават тези правила и за това европейските институции и комисията трябва да установят правилата и да следят всички страни да ги спазват. Много колеги подчертаха значението на съчетаването на дългосрочните с краткосрочните мерки. Que lo que hemos ido hasta ahora. Se señaló que antes de la crisis, en los últimos 20 años. През последните 20 години производителността в Европа а, се забавеше спрямо тази в Япония или в Съединените щати Американската економика беше доста по-ефективна и в борбата си или в а, съпротивлението си на глобализацията. в Съединените щати бяха създадени 1,5 повече работни места в много индустриални отрасли, за да се борят срещу изнасянето на производства в страни с по-ефтина работна ръка. А в Европа цифрата беше 0,8 само. Що се отнася до програмата след 2012 година, а, ние трябва да направим всичко възможно да увеличим конкурентоспособността, производителността и програмите на Европейския съюз трябва да обхванат инфраструктурата, постоянния капитал, и въвеждането на техническите нововедения. Много е важно в това отношение развиването на научно-изследователската и развойната дейност. Инвестициите трябва да водят до създаването на нови технологични продукти. И от друга страна е необходимо да се въвеждат нови информационни и комуникационни технологии в малките и средни предприятия. Верно е, че до сега вече беше осъществен напредък, но усилията не са достатъчни. Например, в имаме повече успехи в търговията, отколкото в развитието на МСП. И накрая, при разглеждането на институционалната рамка, беше подчертано, че редица закони и подзаконови актове е, в Европейския съюз са създадени за епока, когато имаше все още граници, а кризата е типична проява на глобализацията. Затова е необходимо да се преразгледат е, тези закони, за да се приспособят към новата реалност. Това въжи за редица области, транспорта, телекомуникации, способност и така нататък. Услуги на древно, ипотечни кредити, упростяване на административната структура, за да може да се гарантира бързото развитие на МСП. Спомената беше е, гъвкавата сигурност, този, е, това понятие е създадено от датчаните е, в рамките на усилията да се създаде една последователна смислена рамка – това бяха е, заключенията на нашата работна група. Е, и това беше резюме. Иначе изказванията бяха много по-брилянти. Благодаря, Козе Мануела. По най-възможен начин, в най-кратко време ни представихте резултатите от работата. Преминаваме към втора работна група Заетост и свобода. Любомир Заоралек, депутат в парламента на Чешката република. Заповядайте. Позволете ми, уважаеми колеги, да обобщя обсъждането в нашата работна група. Дебатът в групата за социалните последици от кризата беше много оживен поради влиянието на економическата криза на реалната економика. Започнаха да се усещат тези последици в Европа. Расте безработицата, закриват се предприятия. Правителствата в Европа са наясно с това, Действията трябва да бъдат предприяти във всяка държава членка и на европейско равнище с пълно зачитане на принципа на субсидиарност цел да се ограничи в максимална степен въздействието на кризата, най-вече върху реалната економика и работните места. Чухме много интересни мнения. Те доказаха, че участниците са наясно с решаващия характер на този проблем. Сегашната ситуация е дори още по-сериозна, защото дори не сме в състояние да дадем оценка на реалния мащаб на тъй наречените токсични активи. Никой не може да ни каже каква е реалната ситуация в европейските банки, какъв е реалният мащаб на тези токсични активи. Според мен е много важно да анализираме ситуацията, за да можем да решим проблема. Защото ако не можем да направим оценка и анализ, ще се озовем в ситуация, в която сегашната рецесия ще се превърне в дълга депресия. Много е сложно да се говори за социалните последици и да се дават прогнози за бъдещето в това отношение. Участниците се съгласиха, че кризата е сериозно изпитание за Европа. Европейският съюз ще може да преодолее това предизвикателство, ако бъдем едини. За това бързата ратификация на Лисабонския договор е очевидно решение. Само един силен и единен Европейски съюз може ефективно да отговори на това предизвикателство. Ясно е, че имаме нужда от силно лидерство по време на тази криза. Лисабонският договор е предварително условие за това силно ръководство. Вторият важен аспект, подчертан в нашата дискусия, беше Лисабонската стратегия. Много участници казаха, последователното изпълнение на тази стратегия е необходимо. Очевидно е, че държавите членки, които постигнаха повече успехи при постигането на целите на Лисабонската стратегия, са в по-добра позиция. Важно е да се увеличи възможността за по-гъвкаво адаптиране и като цяло по-засилен капацитет за изпълнение на разпоредбите на стратегията. Още един важен аспект, формулиран по време на дискусията, беше проблемът с солидарността. Много участници призоваваха към солидарност между държавите членки и между най-уязвимите граждани на Европейския съюз. Това е в същината на Европейския съюз. Всяка криза задълбочава неравенството и засяга най-болезнено най-уязвимите – младите, възрастните, семействата с ниски доходи – Основният стремеж трябва да бъде да бъдат смекчени последиците за тези слове. Важно е да се избегне също феминизацията на крайната бедност. В дебата много пъти прозвуча, че социалните последици трябва да бъдат решавани пряко. Участниците подчертаха, че е важно да се извлекат всички възможни предимства, предлагани от Европейския социален фонд и други финансови механизми на Европейския съюз. Тези фондове трябва да станат по-ефективни механизми за реагиране в условия на криза. Много пъти се задаваше въпроса дали Европейският съюз разполага с достатъчно финансови механизми много пъти също беше споменат, че новият социален пакт за Европа е начин за преодоляване на проблема, на ситуацията. Европа трябва да се стреми към отговор на кризата, основан върху четири взаимно допълващи принципа. Първо, съсредоточаване върху най-уязвимите граждани. Второ, развитие на пазара на труда и адаптиране към това. Трето, по-ефективно разработване на финансовите инструменти четвърто, социални иновации. Може би е добре малко да обясня в повече дълбочина третия принцип, свързан с финансовите инструменти. Много пъти беше казано, че трябва да говорим за еврооблигации защото има заплаха, че, например, САЩ вече са имитирали милиарди долари и това може изцяло да изчерпи световния пазар на облигации. За това е много важно да можем да направим нещо подобно в Европа и да емитираме еврооблигации и да се здобием с средства, за да предотвратим и решим социалните проблеми и социалното напрежение. Много участници заявиха, че протекционизмът не е решение. Това прозвуча много пъти. Протекционизмът няма да помогне да се създадат работни места. Вътрешният пазар трябва да бъде основа за всичко. Беше посочено, че протекционизмът може да доведе до социално напрежение, което на свой ред може да предизвика национализъм, екстремизъм и ксенофобия. Участниците в групата стигнаха до извода, че финансовата криза засяга не само финансовите пазари. Това е също е една социална криза, криза на доверието и криза на основните ценности. Той засяга не само економиката, но също така и социалните аспекти. Важно е да се отчита, че хората трябва да бъдат в центъра на нашето внимание и в центъра на нашите политики. Политиката трябва да бъде внушаваща доверие и прозрачна. За да можем да спрем с криза, трябва да отчитаме, че нашия успех в справянето с нея означава доверието на нашите граждани. Може би сега трябва да покажем, че Европейският съюз заслужава доверие, че той е в състояние да помогне на хората в една ситуация, с която още ще се сблъскваме през бъдещите месеци, а може би и години. Самият аз знам, че много пъти беше посочено, че Лисабонския договор е предпоставка за успеха на Европа в тези времена – Чешката делегация ще се върне днес в нашия парламент. Ще имаме пленарно заседание и Лисабонския договор ще бъде включен в дневния ред. Обеден съм, че днес вечерта ние вече ще гласуваме за Лисабонския договор. Обеден съм, че това гласуване ще бъде успешно. Вие знаете, че ние имаме две камери в чешкия парламент. Гласуването тази вечер ще бъде в камерата на депутатите. Тоест, това ще бъде само част от работата, която предстои, но искам да ви уверя, че ще положим всички усилия да финализираме този важен въпрос в нашата камера на депутатите и че ще направим всичко, за да си направим добре домашната работа. Благодаря ви за вниманието. So much, Благодаря ви, господин Заоралек, не само за вашия доклад, но и за информацията за положителното гласуване, което се очаква в парламента в Прага по Лисабонския договор. И много се радвам, че тук сред нас е председателя на Чешкия парламент, но смятам, че е много важно ви да сте в Прага до вече. Разбира се, винаги ни е приятно да сте сред нас, но е особено важно да сте в Прага този следобед, така че ви пожелавам всичко най-добро и разбира се, господин Слободка също ще бъде с вас в камерата на депутатите. Третата тема – устойчива Европа, економическо развитие и борба срещу измененията на климата. Тук ще докладва госпожа Карина Адолфсон Елгестам от Шведския парламент. Заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, работна група проведе изключително оживен дебат. Е, Чуха се изключително интелигентни изказвания и различни мнения, но все пак позволете ми да започна с цитата от Мартин Лутер Кинг «Имам една мечта» защото става въпрос за нашето бъдеще и за начина по който ние искаме да го изградим мечтите за бъдещето са от изключително значение, особено във времена като нашето време на економическа криза, време на страх от бъдещето, време на несигурност по отношение на по-нататъчното развитие на нашия климат. Ето защо имаме достатъчно основание да се възползваме от уникалния, уникалния шанс, който имаме в Европа. Финансовата криза, економическата рецесия сега ни предлага уникална възможност да направим инвестиции в областта на борбата с измененията на климата. Нека да разпознаем заплахата, която ни грози, но нека същевременно да се възползваме от шансовете, които ни дава борбата с нея. В е, дискусията вчера в работната група няколко души казаха, че е, трябва да се възползваме от тези цели. Други казах, от тези възможности. Други казаха, че някои от целите, които си поставяме в областта на борбата с е, климата, няма да могат да бъдат постигнати. Аз казах, че трябва да се възползваме от възможностите, за да поемам управлението на кризата, защото само така можем да създадем по-добро бъдеще за нашите деца и внуци. Европа си е поставила достатъчно амбициозни цели в областта на борбата с климата за бъдещето. Точно сега трябва да се инвестира за това и то за осъществяването както на краткосрочни, така и на дългосрочни цели. Много е важно във всяка една държава членка да се идентифицират възможностите. Знаем, че има огромна необходимост от инвестиция, например, в екотехнологии технологии. трябва да се разпознаят потребностите и да се отчитат от, е, различните условия в държавите членки. Може би предпоставките в дадена държава членка няма да бъдат достатъчни, което означава, че трябва да работим солидарно, за да можем заедно да използваме общите си ресурси. Тук искам да посоча Европейската инвестиционна банка, е европейските структурни фондове, които трябва да се използват, защото с техните средства можем да ускорим пътя към една по-добра по отношение на климата Европа и същевременно да излезем от економическата криза. Сигурността на енергоснабдяването е изключително важен въпрос за всички в нашето ежедневие, както за отделните хора, така и за фирмите и тяхната конкурентност конкурентоспособност. Същевременно е важно, че с оглед на сегашното положение трябва да се съсредоточаваме не само върху свързването на различните електрически, електропреносни мрежи. Не, Европа трябва да изгради собствени мощности. Погледнете САЩ, погледнете президента Обама. Той също залага на възобновяемите енергоисточници. Вятърна енергия, слънчева енергия. Смятам, че ние в Европа трябва ясно да покажем пред САЩ, че смятаме да запазим водещата си роля в Европа в област областта на екологията и борбата с измененията на климата. Същевременно е изключително важно тъкмо днес и сега да създадем връзката между борба с климатичните изменения от една страна и необходимите инвестиции от друга, които ще създадат повече работни места. Например, инвестиране за изолация и екологосъобразни мерки в нашите жилища и сгради, е, в тяхната енергийна ефективност. В по-студените страни това би означава означавало изолация, за да може да се запази топлината вътре в сградата, а в по-топлите страни може да означава тъкмо обратното. Смятам, че същевременно трябва и можем да се опитаме да адаптираме водоснабдителните си системи и канализационните си системи, да използваме по-малко вода, която да тече от кранчетата за една минута. Има такива кранчета. Всичко това са технологии, свързани с инвестиции в едно по-добро бъдеще, но същевременно те създават и заетост и работни места. Много добре знаем, че промишлеността в различните държави членки е на различно ниво на развитие развитие. Но отчитайки специфичните условия, ние можем чрез такива инвестиции и да запазим сегашните работни места и да създадем нови. В това отношение е важно всяка страна, разбира се, да отчете какви точно економически движещи сили има тя. Какво означава това? трябва да се опитаме преди всичко с помощта на публични средства да дадем тласък на развитието. Знаем, че сме в разгара на економическата криза, което означава, че инвестициите, които правим, трябва да са много интелигентни, за да можем да постигнем краткосрочните и дългосрочните си цели. Трябва да инвестираме в нов вид структури за подобряване на енергийната ефективност. Вчера беше подчертано също така, че е не по-малко важно да се създаде и да съществува доверие към водещите сили, които вземат решенията. Виждаме какво става в Съединените щати, виждаме как американският народ вярва на своя президент, той е с чувство чувството, че е на прав път, че най-сетне е намерил правилния лидер за страната си, който ще им покаже пътя и ще ги поведе. Надявам се подобно нещо да стане и в Европа. Смятам, че в Европейския съюз трябва да имаме обща енергийна политика. Това беше общото мнение в работната група. Да, имаме различни дневни редове, които сме гласували съвместно, но не трябва да се стига до там, че да кажем, добре, имаме си цели на европейско ниво, значи можем да се облегнем назад и да се задоволим с това. Не. Много е важно сега всяка отделна страна да поеме своята отговорност и да продължи да работи по осъществяването на целите, които сме си поставили. А ние като депутати носим голяма отговорност в това отношение, защото трябва да участваме в този процес. От изключително значение и конференцията в Копенхаген. Смятам, че е много важно там да постигнем споразумение. Естествено, че не бива да се ограничаваме само с това. Ако искаме наистина да дадем тласък на нови инвестиции, трябва още от сега да проявим активност. Говоря за интелигентни инвестиции, за борба с климатичните изменения и същевременно за създаване на работни места. Знаем много добре, че емисиите са глобален феномен. Много е важно, но трябва да обърнем поглед и към Китай, Русия, Индия и да помислим как да им помогнем да направят инвестиции в това отношение всяки, на, всеки гражданин във всяка страна трябва да поеме своята отговорност. Просто никой няма право да скръства ръце и да казва емисиите и без това са глобален проблем, аз нищо не мога да направя. Не. Всеки индивид трябва да поеме своята отговорност, а ние като депутати трябва да огледаме положението в собствените си страни и да решим как можем да дадем нов тласък на този процес. Не бива да чакаме друг да поеме инициатива директивата. Стана дума вчера и за още две неща. Първо, общ енергиен пазар в Европа, цел, за чието осъществяване ние вече работим. Колегите от Великобритания казаха, че тъкмо търсенето на възобновяеми енергоисточници нараства, което може да бъде път към едно по-добро бъдеще, защото не бива да допускаме да се изпада в положение, в което да седим и да чакаме да се осъществи така наречената нова супермрежа. Господин председател, говорихме още много, но в заключенията се обединихме около това колко е важно да осъществим Лисабонската стратегия. Благодаря, госпожо Карина Адолфсон, за този доклад. Нека да благодаря още веднъж на тримата докладчици за отличните доклади. Скъпи колеги, искам да ви напомня, ако след малко в общия дебат искате да вземете думата, трябва да попълните заявките за вземане на думата. Сега за мен е голяма чест да поздравя сред нас ректорът на университета Лунд и високопоставен наш консултант в областта на екологията и борбата с измененията на климата. Това е господин Алан Ларсън. Добре дошъл, имате думата. Uh, Благодаря, господин председател, господа депутати. Благодаря на Европейския парламент за поканата да участвам в тази важна среща. Искам да се спра на четири предизвикателства пред нас, като, като вас, като депутати и като вземащи политически решения в условията на тази глобална криза. Първата е да се спаси финансовата система и да се реформират повирата. Втората е да се рестартира економиката е, третото е да се премахнат неравенствата в световната економика между различните краища на света и Азия, страните в Азия. И накрая преструктуриране на общата енергийна система за гарантиране на устойчиво развитие. Е, това са проблеми, с които вие трябва да се справите, действайки последователно и координирано. Е, днес е, искам да ви предложа някои въпроси за размисъл, е, по който можем да обменим опит. Както казах, първата задача е да се спаси финансовата система. Фактът, че в момента сме в рецесия и тази, рецесия оказва много голям натиск върху банките, поражда сериозни проблеми с финансирането Кризата от Уолл Стрит заля целия свят, но в момента знаете, че в Съединените щати беше възприят план за спасяване на банките, който се решава един от основните проблеми липсата на, на личности. Но тревожещ факт е, че голяма част от финансовите институции са неплатежоспособни. И е, за това е, трябва да се гарантира едно по-добро управление на банките. Това е изключително важно. Но в момента е, хората, банките, предприятията загубиха доверие в банките. И това е нещо като параграф 22 за тези, които взимат решение. За това е необходимо глобална реакция, координирана с а, намеса на всички равнища, рекапитализация на банките, спасяване на неплатежоспособните банки и е, създаването на регулаторни е, агенции, които да контролират процеса. Докладите е, е, Раунос и Елена показват, че се е, полагат големи усилия да се стартират този процес. Второто предизвикателство е да се възстанови економиката подобно на редица европейски държави, американския а, конгрес прие план за 800 милиарда долара за а, възстановяване на економиката. А, но когато се възприемат планове за възстановяване, трябва да се гледа в една по-далечна перспектива. И за това искам да си, ние трябва да си зададем няколко а, въпроса. Какво могат да направят правителствата, за да а, върнат доверието на а, гражданите, на потребителите? и е, как е, новите мерки могат да помогнат да се възстанови економиката. Третия въпрос е, е възстановяване на конкурентоспособността на единния пазар и мерките, които дават най-добър резултат в дългосрочен план. В този момент, когато говорим за добра възвръщаемост, бих искал да представя идеята е на професор Стелц, който е лауреат на Нобеловата награда. Той казва, че кризата най-вече засегна и започна от сектора на жилищата, но този сектор трябва да бъде първия, за да възнови економиката. При спадането на цената на активите, економиката ще продължи да спада. Той каза, че ни трябва не просто голям пакет от стимули, но по-голяма и много по-системна програма за изкупуване на активи и ипотеките и жилищата ще бъдат добро начало. Без такава програма дефлацията определено ще подкопае ефекта на пакета с стимули. Това въжи за САЩ. И очевидно и демократите, и републиканците искат да намерят начин за спасяване на пазара на жилищата. Могат да бъдат извлечени полки от това, което стана с цените на активите и в Европа. Сега бих искал да говоря за социалната политика. Тя трябва да бъде разглеждана като задължителен фактор, а не като някакъв лукс, който си позволяваме само когато нещата вървят добре. Обаче някои страни са прекалено малки и са плащали прекалено малко време, за да могат да бъдат реални стабилизатори. В много случаи трябва да се осигури един по-добър режим на социални осигуровки. Това е предложение не от някой левоцентристски мозъчен търс, но от авторитетния десен вестник Financial Times. Спасяването на финансовата система, за действането на економиката отново са огромни предизвикателства. Също е но глобалната економика трябва да бъде ребалансирана. 700 милиарда долара е сегашния дефицит по текущата сметка в САЩ. А в Китай, Япония и Южна Азия спестяванията възлизат практически на същата сума трябва да гарантираме възстановяване на макроекономическата стабилност. САЩ, Китай и Япония трябва да потърсят начини да възстановят баланса. Но Европа не може да очаква другите да действат. Европа има своите силни страни, когато тя действа координирано като едно общо економическо предприятие – и за това не трябва да се допусне протекционизма да подкопава единия пазар Европейския съюз. И накрая към всички тези предизвикателства се добавя още едно – преструктуриране на глобалната енергийна система. Това е предизвикателство само по себе си, но също така и същинска черта на всеки план за възстановяване. Ако взема анализа на Никлас Стърн за економическите аспекти на промяната в климата, ще видим, че той посочва, че стратегия в сферата на климата е стратегия насочена към растеж и че инвестициите в нови чисти технологии са от основополагащо значение. Инвестициите в чисти технологии са от полза и за частния сектор, за производителите и за потребителя. Също така те позволява дългосрочен аспект да се преборим с промяната климата, като започнем още сега. И искам да ви напомня една препоръка, свързана с европейските политически процеси. През последните 10 години създадохме две европейски мегастратегии, Лисабонската стратегия и стратегията за устойчиво развитие. Още една стратегия посветена на растежа. Сега ще имаме трета стратегия, стратегия за възстановяването, за да можем да се върнем отново към економически растеж. Тези стратегии се припокриват и те всички изискват капацитета за вземане на решение и формулиране на политики. Те всички изискват по-добра координация помежду им. И накрая бих искал да ви подхвърля една идея за това колко продължителна и дълбок ще бъде тази криза. Един от малкото предсказали тази криза беше професор Рубини от Нью-Йоркски университет. Сега в момента той се смята за единственият експерт, в сферата на бъдещето на глобалната економика. В едно интервю преди два дни той каза, че сегашната криза ще бъде три пъти по-дълбока и три пъти по-дълга, отколкото последната криза. А, при положение, че ще направим всичко възможно и всичко правилно, ние ще успеем да направим така тази криза да не стане по-дълбока или по-продължителна. Пожелавам ви успех в правилните начинания и решения в тези трудни времена и ви благодаря за вниманието. So much, uh, Много ви благодаря, професор Ларсон, за вашето изказване и наистина имаме нужда от вашите правилни препоръки, за да можем ние политиците да взимаме правилните решения. И сега предавам ръководството на заседанието на господин председателя Соботка. Уважаеми дами и господа, добро утро! Сега продължаваме дебата, който започнахме вчера. Искам да помоля всички, които вземат думата, да се придържат към ограничението от две минути. Първо господин Матусас от Литовския сейм. Благодаря, господин председател. Чухме наистина добри препоръки през тези два дни. Заключенията на работните групи бяха също интересни, но бих искал да се върна към един важен въпрос. Бих искал да приветствам смелата стъпка на Европейската комисия да преразгледа разпредели част от средствата във фондовете и насочи част от тях към енергийни проекти. Газовата криза посочи, че Европейският съюз е много уязвим, защото разчита на доставчици и монополисти. И всеки днес ще съгласи, че сигурността на енергийните доставки трябва да бъде един от основните приоритети за Европейския съюз решението за преразпределението на 3,5 милиарда евро и да бъдат насочени част от тези средства към енергийните проекти е много своевременен отговор на сегашната ситуация. И той отговаря на средствата, с които разполагаме. Тази стъпка е много важна за, за страните, които не са присъединени към Европейския енергиен пазар. Това ще ни помогне също да преодолеем економическите затруднения. Сегашният бюджет не предлага други варианти, освен използването на определени начини за преразпределение на средства. И аз смятам, че това е правилното решение. Смятам, че въпросът за бюджетната гъвкавост ще бъде обсъден в контекста на бюджетния преглед, но въпросът за енергийната сигурност трябва да бъде решен сега. Газовата криза посочи, че това е неотложен въпрос. Литва и другите балтийски държави ще се сблъскат с безпредседентни проблеми с доставките на енергия, особено след като Литва затвори своята атомна електроцентрала в края на миналата година. Ние разбираме и страните и съчувстваме на страните, които пострадаха от газовата криза. Ако кризата беше продължила по-дълга, просто не мога да си представя как правителства на тези държави биха могли да обяснят на своите граждани, че те не могат и да използват вътрешното си производство на енергия, не могат да използват междусистемните връзки с Европейския съюз. За това бих призовал Екофин, Европейския парламент и Комисията по бюджета да приложат всички усилия за постигане на съгласие за преразпределение на средствата. Благодаря ви. Благодаря. Следващият оратор Людек Сефтик от Чешкия сенат. Благодаря. Аз съм сред онези, които помнят последната ни среща в Европейския парламент и тогава говорихме за критичните представи на групата КОК, Помните, че тогава още казахме, че трябва да работим по въпроса за конкурентоспособността. И това е пулката, защото интеграцията в Европейския съюз е по-добра, когато има повече конкурентоспособност. След всички тези години, констатираме, че не бива да променяме целите си. Тъкмо в времена на криза, започнала като криза на банките и превърнала се в економическа криза, трябва да подчертаваме още по-дебело какви цели сме си поставили на времето. Вчера се споразумяхме, че какъвто и да било протекционизъм трябва да бъде осъждан. Това беше казано от всички политически партии, от всички работни групи. Нека да ви припомня, че всеки път, когато има избори, трябва да мислим за тези неща. Не само изборите за Европейски парламент имам предвид, а и националните избори протекционизъм и бариери на национално и международно ниво не бива да има, а тях ги има в отделни страни. Например, лобирането на отделни браншове или групи, които биха искали да се капсулират и да работят само за собствените си интереси. Смятам, че трябва да отчетем всичко това и енергично да му се противопоставим. Само с една обща политика в това отношение можем да се измъкнем от кризата, защото онова, което не ни убива, ни прави по-силни. Благодаря, господине. Думата има депутатът в Европейския парламент Вилчехов. Благодаря ви. Уважаеми колеги, документацията на вебсайта, създаден за тази изява и днешните заключения, са много важни и трябва да бъдат отчетени разширяването на сегашната криза има ефекта на домино. Независимо от това, има различни степени на това как страните са засегнати от кризата. Полша успява да се справи сравнително добре. Скоршните показатели на националната економика раз, работени от Организация економическо сътрудничество посочват, че економиката е започна да се възстановява през последното три месечи. В Польша обаче разходите за труд все още продължават да бъдат много високи. Затова е много важно да се осигурява наблюдение и контрол – Националната делегация от Польша участва в нашия дебат. За това бих искал да привлека вниманието на нейните членове към един допълнителен въпрос. И плановете за економическо развитие и изискват от държавите членки да осигурят това, че създаването на нова фирма трябва да става в рамките на три дни – при това с никакви разходи за този, който иска да създаде нова фирма. Обаче в моята държава, въпреки че се предлагат услуги на едно гише за тази цел, тези услуги не са ефективни. Срока за създаване фирма е 30 дни и стоиността е 245 евро което е много повече. Дали по този начин помагаме средните граждани в Польша? Не. Надявам се, че ситуацията в скоро време ще се промени. И това ще бъде една малка стъпка към провеждане на новия курс за економическо възстановяване на Европа. Благодаря ви. Děkuji а nyní má slovo Благодаря ви. И сега от парламента на Швеция Карина Адолсон Елгистан. Е, Благодаря, господин председател. Аз също искам да се спра на Лисабонската стратегия, защото става въпрос за нейното бъдеще. Това, което наблюдаваме в момента и много от нас го споменаха, е че се намираме в финансова криза, което означава, че финансовите пазари са прекрачили рамките на възможностите си и това се отразява на обикновеното население във вид на повече безработица, във вид на изострени социални проблеми. Виждаме как хората губят не само работните си места, но и домовете си. Смятам, че това, което вчера каза колегата от Европейския парламент, трябва да стане ясно на всички. Важно е какво е бъдещето на Лисабонската стратегия, но тази стратегия трябва да отчита много по-сериозно човешкия аспект. Смятам, че това е изключително важно и то не само защото трябва да провеждаме социална политика, а и защото гледаме на тази политика като на производителен сектор. Става дума за равнопоставеност. Лисабонската стратегия стратегия трябва да бъде политика на е, равнопоставеност между мъже и жени, равнопоставеност между условията за учредяване на предприятия и така нататък. Смятам, че тези неща са изключително важни, ако искаме да гледаме с доверие към бъдещето и ако искаме да се погрижим за повече растеж и заетост в Европа за в бъдеще. Благодаря. Благодаря. Сега думата има госпожа Бобошикова от Европейския парламент. Так бихом пресунули дальшиго посланце а що ми я няма, продължаваме с друг депутат от Европейския парламент, господин Харбър. Uh, Благодаря. За мен беше това малко неочаквано, защото чудесните технологии осигуриха това моето име да не присъства в списъка на ораторите. Бих искал да благодаря на професор Ларсън. Той много добре очерта предизвикателствата пред нас и наистина постави правилно въпроса за новия курс. И той също предложи някои нови идеи за публични инвестиции, особено в пазара на жилищата, за да може да се повишат отново цените на активите. Това може да съчетава много елегантно с другите въпроси, обсъдени в работните групи, особено работната група, която обсъждаше по-добрите енергийни характеристики на жилищните сгради. Искам да стам въпроса. Дали все пак наистина казваме, че част от новия курс е разчитането на публични инвестиции в нови активи, нови структури, нови енергомрежи, нови мощности за производство на енергия, нови транспортни системи, е, високоскоростен интернет, за което говорят много правителства. Дали това е решаващия Компоненти или други мерки, като намаляване на данъци, включително и ДДС. Този нов курс твърде много прилича на новия курс на американското правителство в началото на 30-те години. Дали наистина казваме, че ситуацията е толкова сериозна сега, колкото беше тогава и за това трябва да предприемем същите мерки. Но по-широкият въпрос е как да се справим с черната дупка. Вие посочихте това, което казах и аз вчера, че рецесията в Европа се отличава от предишните рецесии в Европа, защото тогава банките ни помагаха, а сега банките предизвикаха рецесията. И мисля си, че точно тук знаем много малко и за това ни трябват нови решения. Господин Ларсън като цяло ни насърчи да разгледаме по-внимателно предлаганите решения и черната дука трябва да бъде запълнена с съдействие на публичния сектор, т.е. трябва да създаде примерно банка за токсични активи или трябва да отчетем, че в момента има пълна непрозрачност на токсичните активи и много често това е така, защото те са свързани с рязко спадналите цени на редица активи, а тези активи могат да си възвърнат цената. Тоест трябва да говорим за възстановяване на изгубени средства на гражданите, на широката общественост, но също така трябва да гарантираме това, че и банките започват да продоляват проблема. Съчетаването на публичните инвестиции и същевременно опитите да се справим с черната дука трябва да бъдат предмет на една много по-съгласувана политика. И мисля си, че това е посланието, което трябва да отправим на предстоящата среща на министър-председателите. Благодаря ви. Ще помоля всички да спазват времето за изказвания. И моля, не се притеснява чак толкова с това, което виждате на екрана. Господин Понян. Благодаря, господин председател. Преди всичко искам да приветствам организирането на тази среща, този диалог между депутатите от националните парламенти Европейския парламент и да приветствам работата на трите работни групи, чието заключение слушахме тази сутрин. и Искам да изразя три желания. Първо, да координираме политиките за възстановяване на европейските държави. Второ, да не се ограничаваме само с краткосрочни мерки за излизане от кризата, а да предвиждаме и в средносрочен и дългосрочен план, особено в иновациите, подобряване конкурентоспособността, устойчивото развитие, създаването на работни места и отговора на големите проблеми на света. Трето, а, ясно да се ангажираме, да не се връщаме към протекционизма. И искам тук в рамките на диалога всички да разберат, че националната подкрепа на дадена индустрия, както прави Франция с автомобилостроението, не трябва да тревожи е, останалите, тя няма да навреди или да издигне протекционистски мерки. Е, ние сме за един общ подход на всички европейски държави в рамките на Лисабонската стратегия, за да а, имаме една а, активна и силна Европа а, в, в създаването на нова економика, гарантирането на социалния прогрес и борбата с, срещу промените в климата. Благодаря. Благодаря. А сега ще, пред нас ще говори господе, господин Пападополос от Кипърския парламент. Така не ни е. Также... Него също го няма, очевидно. Или е тук? Заповядайте. Господин председател, искам и аз на свой ред да благодаря на председателството и на трите работни групи, за тяхната работа. Няма да повтарям вече казаното тук, но и аз споделям убеждението, че е задължително да се приемат редица мерки, за да може Европа да излезе от кризата. Мисля, че даже се забавихме с взимането на тези мерки. Благодаря. Děkuji a vzhledem k tomu, že musím to pořadí nebo ten... Благодаря. Сега е ред на депутат Европейския парламент Удо Пулман. Благодаря, господин председател. Обръщам се към всички колеги, които говориха за конкурентоспособността в Европа. Да, вярно е, че конкурентоспособността е и ще бъде важна във връзка с Лисабонската стратегия. Но действително ли се намираме в тази криза поради липса на конкурентоспособност? Не, не е така. През последните години осъществихме напредък. Картината в Европа е разнообразна, но сърцевината на кризата е криза на финансовия пазар, предизвикана от липса на правила и международни спекулации. Тя сега преминава върху реалната економика. Тъкмо на това трябва да намерим отговор. Правилно колегата Алан Ларсън казва, че първо трябва да рестартираме финансовия пазар и той да стане здрав, здрав да го оздравим, за да може да процъфти економиката. Комисията обеща да се придържа, да се ориентира към заключенията на Г20 и да гарантира, че няма да има продукти, които няма да бъдат регулирани. Все още обаче очакваме да се изпълнят инициативите по хедж фондовете, по private equity в докладите на Лене и други. Говорим за една дългосрочна предвидимост на финансовия пазар. Тук комисията е наш длъжник. Същото се отнася и до подобряването на економическата координация, координацията на економическата политика. Инструментите ни все още не са са достатъчни, за да отговорим на кризата Една по-добра координация на нашата инвестиционна политика е необходима. Трябва да модернизираме економиките си, да инвестираме в бъдещето, като същевременно не забравяме доходите на хората, както в социален, така и в економически аспект. Това е важното, което трябва да се свърши, както в европейския, така и в националните парламенти. Благодаря. Děkuji a nyní by благодаря. Сега от името на Френския парламент ще говори Даниел Гарик. Господин председател, колеги, ще направя три коментара. Първо, ще приветствам ролята на Европейската централна банка, защото в най-тежкия момент на кризата, когато бяхме на ръба на пропаста и когато американските власти изоставиха банката Lehman Brothers, е, съществуването на еврозоната и на месата на Европейската централна банка имаха решаващо значение. Бих искал също да кажа, че напълно подкрепяме темата Европа без бариери вътре в рамките на Европейския съюз. Но, а, вместо да говорим за понятието New Deal от е, историята на щатието, има а, два, други понятия. Това е социалната пазарна економика, на която се позовават много разпоредби от Лисабонския договор и европейското законодателство, защото тя предполага не само е, някакъв неогранич... една неограничена е, свободна търговия, но един регулиран, контролиран пазар, към който се прилагат понятия като гъвкавата сигурност. И другото понятие, това е стратегията. Ние разполагаме с Лисабонската стратегия, която обаче има своите слабости, защото остава твърде много решение на националните държави. Ние се нуждаем сега от една обща, много по-интегрирана стратегия, интегрираща европейското с националното равнище в областта на научно-изследователската и развойната дейност, но също така в промишлената политика. Всички говорят за индустриална политика, но а, трябва да се подчертае, че ние се нуждаем от такава на равнището на целия Европейски съюз и е крайно време Европа да разработи един капацитет за анализ и реакция на околния свят. Не можем невинничко да съществуваме а, е, редом с големите сили в света, без да разполагаме с инструменти за борба с нелоялната конкуренция. Това не, това е изключително важно за общата стратегия на Европейския съюз. Благодаря ви. Следващият оратор Ерик Смолевич от Полския сенат. Пани Przewodniczący, Szanowni Państwo. Господин председател, вчерашната и днешната дискусия би могла да бъде много полезна, но не, вече няма кой знае колко нови неща, защото е, всичко е известно за кризата. Тук съм като представител на Полския сенат. И е, това, което искам да заявя е, че само е, тясно координирани действия на всички държави членки могат да, дадат някакъв резултат. Защото другите държави по света реагират всяка по-отделно и в, в, в, не бива европейските държави да изостават спрямо останалите държави. Ние трябва да а, сме по-координирани в областта на научно-изследователската и развойната дейност, например, за да се измъкнем от кризата, трябва да гарантираме помощ за предприятията, защото в тях е ключът към успеха и особено малките и средни предприятия. Трябва да положим усилия за подобряване на конкурентоспособността и капацитета да, за въвеждане на нововедения в тези предприятия, защото само новаторските предприятия ще са конкурентоспособни на европейския и световния пазар. Естествено, заетостта също е изключително важна област. Не може да бъдат създавани работни места само с локални, местни действия. Работни места се създават в конкурентна економика. Колкото по-конкурентна е економиката, толкова повече работни места се разкриват в нея. Може би не е лошо да погледнем към миналото и внимателно да разгледаме историята на европейската интеграция. Благодарение на разширяването Европейския съюз е сила и за това сега тази интеграция трябва да се засили още повече. Благодаря. Сега давам думата на господин Ескал Лерас от Гръцкия парламент. Благодаря, Кризата на нашата планета е, е съвършено ново явление. Тя е не толкова структурна или циклична, колкото уникална, невиждана до сега. Всички е, знаем обаче, че, както се казва, всяко зло за добро. защото в кризата има и, в кавички бих казал, нещо положително. Колеги, убеден съм, че тази криза а, ни позволява да преценим какъв е капацитетът ни да регулираме кризите. Тя ни позволява да преценим доколко са удачни политиките на държавите членки и на Европейския съюз. Да председим какви са силите ни като държави и като предприятия. Освен това, тя ни помага да проумеем, че е, ние сме в много деликатна позиция. Ние в Европа имаме едно силно място, това е нашия социален модел. И в известен смисъл смятам, че кризата сложи нещата на място, показвайки ни истинското лице на нещата. И в заключение ще кажа, че в рамките на днешния ни дебат е изключително важно да а, заклемим всякакви опити за импровизация. Трябва всичко да се програмира, да се намери точната среда и мярка на действията, които ще се предприемат, като се гарантира прозрачността, видимостта. Ние трябва ясно да заявим, че няма да толерираме повече финансова система без прозрачност. Благодаря, господин Ларсон. Алан Ларсон от университета в Лунд. Заповядайте две бележки по дебат. Благодаря. Просто няколко кратки бележки. Съгласен съм с повечето от това, което беше казано за основните неща за характера на кризата, за необходимостта да се действа, за значението на съгласуваните мерки, за да се избегне протекционизъм, за необходимостта да се инвестира в политиката на научно-изследователските дейности, тъй като това е важно в дългосрочен аспект. Бих искал да се спра по-подробно на това, което каза господин Харбър за това какви действия са ни необходими. Тази сутрин прочето, че европейските работодатели, европейския бизнес сега предлагат 3,5% от брутния вътрешен продукт като пакет от стимули. И ако бизнесът изисква да бъде помощта в такъв размер, трябва наистина да сме загрижени. Както казах, трябва да обмислим въпроса. Какви, каква е стоиността на бездействието в сравнение с приходите от действието? Ние виждаме, че се предлагат редица пакети от стимули. Въпреки тези пакети, виждаме, че ситуацията се влушава в економиката на всички страни и се влушава във всички сектори. Това е много сериозен сигнал. Смятам, че ние всички се опитваме да намерим пътя си опикум в тъмното. Няма знания, няма информация за съществуващата ситуация. трябва да разберем сложността. Трябва да прочетете послед последната книга на Алан Гринспан, която беше публикувана няколко седмици преди фалита на Леман Брадърс. Той е човекът, който има най-много знания, най-много контакти да разбере същината на проблем. През лято миналата година той смяташе, че най-лошото вече е преодоляно. Така че виждате, че просто няма капацитет, няма хора, които да предложат нови идеи за черната дупка. Мисля си, че това е ключовия въпрос. И ако той не бъде решен по подходящ начин, няма да може да се осигури възстановяването. За токсичните активи има една широко разпространена идея, че много е лесно правителствата да ги изкупят от банките. Ние, шведите, имаме определен опит натрупан в началото на 90-те години, когато създадохме банки, които да се занимават точно с токсичните активи. Това е един опит, който е труден за възпроизвеждане в други страни, защото тези банки бяха национализирани. Но ако искате частни банки това да го направят, то, както вие казахте, изниква въпроса. Как това да се направи без да се даде предимството на онези, които вече направиха така, че банките да фалират, да продължат отново да ръководят банки. Строкс Кан беше казал в своите препоръки, че е сложно, нищо не се прави, но е още по-зле, ако нищо не се прави и наистина трябва да се започнат действия. Благодаря ви. Да, благодаря ви. Господин Ласън. дискусия визвал бих пана... За това обобщение. И сега бих искал да прекъсна дебата и да помоля господин Пьер Лекие от парламента на Франция да се изкаже в рамките на 5 минути. monsieur le président. Благодаря, господин председател. Днес Европа е изправена пред един дълъг период на забавена економическа дейност. В тази криза държавите членки показаха, че могат успешно да работят заедно и трябва да продължим да решаваме проблемите, които кризата поставя пред всички европейски още при, по време на френското председателство държавите от Европа показаха, че тя има съществено значение. През второто 6 е, е, месече на 2008 година Европа достигна достатъчно равнище на координация в усилията да спаси финансовия а, сектор. Съвета на министрите, среща на Еврогрупата през октомври и Европейския съвет, организиран от Френското председателство, направиха една обща диагноза и определиха общ метод на действие. Подобно на другите държави членки, Франция предостави на Европейската комисия своя план за спасяване на банките който напълно съответстваше на изискванията на Европейския съюз. Същото се отнася за мерките за възобновяване на економическата дейност, по които френското правителство преговаря с Европейската комисия. Искам да наблегна на този факт, както направи и колегата Пуаньо, на на някои бележки, направени а, а, от колеги, например представители на Полския Сейм, не е справедливо да се определя френската политика като протекционистка. Както казах, ние сме в постоянен диалог с Европейската комисия. Тук имаше малко пародийни, карикатурни представи. Никога френския президент не е пледирал за връщане на а, производствата на фрески автомобили, които са, а, се намират в други страни. Никога а, никога не е настоявал да се а, приемат протекционистски мерки в економиката. През, а, през декември просто беше решено да се направят интелигентни инвестиционни програми да се стимулира закупуването от авиокомпанието на по-економични самолети, да се стимулира новаторската и изследователската дейност за производство на чисти автомобили, инвестиции в малките и средни предприятия, насърчаване на жилищното строителство, модернизация на транспортната инфраструктура. Това е е, всъщност стратегическия избор, за да се засили конкурентоспособността на страната чрез е, е, интелигентни инвестиции. Инструментариума, предложен от Европейската комисия през ноември и прият от държавите през декември 2000 2008 година един първи етап на координиране на националните мерки. На следващите срещи на върха тези ангажименти ще бъдат конкретизирани. Безпокойството е, е, от това, че всеки ще започне да тегли чергата към себе си и да действа всеки за себе си, е неоснователно. Е, защото големия залог в момента е възстановяване на доверието. Трябва да имаме доверие едни в други, да съгласуваме между отделните държави и на равнище 27 всичките мерки в името на цяла Европа. Също време трябва да върнем доверието на нашите партньори, Штатите, Русия, Япония, на които Европа е длъжна да представи равносметката от своята економическа и законодателна дейност на следващата среща на Г-20 и да предложи да бъде преосмислен, преструктуриран международния капитализъм и основните международни финансови организации. Европа може да е, прехвърли влиянието на намерените от нея решения далеч отвъд своите граници. Приветствам бързата реакция на Европа на финансовата и економическата криза. На срещата на върха на 1 март под чешкото председателство трябва да е, направим всичко възможно, всички мерки да са координирани и да не са протекционистки. Трябва да определим общата позиция на Европа с оглед на срещата на Г-20 на 2 април в а, а, Лондон. Ту, а, бих, е, искам да кажа, че има една голяма разлика с кризата през 29-та година. Това е бързината и единството на реакцията на Европа, която избегна финансовата катастрофа от преди 80 години. Но нека не си правим иллюзии трябва да бъдем повече от бдителни, както каза Алан Ларсън. Тази криза е изключително сериозна и през следващите месеци, пред вълната безработица, която залива Съединените щати, Европа, Япония, пред забавенето на економическото развитие навсякъде, включително и в Китай, именно размаха на европейската реакция, бързината и единството са а, а, решението. И тук бих искал да цитирам Рузвелт. Има само едно, от което трябва да се боим. Това е самия страх. Нека да работим съвместно, да имаме доверие едни в други. И в заключение искам да поздравя председателя на Европейския парламент Петеринки, председателя на Чешкия Сената, които организираха този дебат между националните парламенти и Европарламента, защото а, ако има тема, по която е много важно да дебатираме заедно и да координираме националната и европейската политика, това е точно тази криза. Благодаря ви. Благодаря. А сега думата има шведския депутат Ларс Елиндерсон. Заповядайте. Благодаря, уважаеми колеги. Благодаря ви, че ме поканихте да участвам. Това съвместно парламентарно заседание и да ви запозная с шведския, пар... шведския план за економическо възстановяване. Бюджетът на Швеция предвижда редица стъпки и програми за пречупване на тенденция към економически спад намаляват се социално-сигурителните вноски на работодателите, правят се публични инвестиции в инфраструктурата, намаляват се данъците. Също така се придава по-голямо значение на научно-изследователската дейност, обучението, на здравеопазването и също така се засилва вниманието към опазването на околната среда и климата. устойчивата и по-високата заетост, създаването на възможности за по-високо качествена научно-изследователска дейност са в центъра на тези мерки, насочени към осигуряване на благосъстоянието в дългосрочен аспект. Мерките, предвидени от шведското правителство, са едни от най масштабните в Европейския съюз. Над 4 милиарда година са предвидени в бюджета само за тази година и това е приблизително 1,4% на БВП на Швеция. През последните 10 години Швеция имаше сериозни публични финанси, с, бюджетни излишъци, обаче състоянието на публичните финанси се влушава с финансовата криза и бюджетен дефицит от около 1% от ВВП се очаква през 2009 и 2010 година. Цялостната оценка е, че тези дефицити са времени и подлежат на контролиране. С цел да се коригира въздействието на финансовата криза, правителството през есента 2008 година отдаде приоритетно значение на бързи действия за подобряване на ситуацията на финансовите пазари, най-вече кредитните пазари. Значително беше намален основния лихвен процент. Сега основни лихвен процент е 1% и Националната банка предвижда по-нататъчно намаляване на този показател. За да се гарантира безопасните инвестиции и да се гарантира ликвидността, Централната банка значително увеличиха имитирането на държавни облигации, а също така търговията с ипотечни облигации бяха увеличени също така задължителните резерви на банките в съответствие с искането на Европейската комисия. За да се осигури стабилност на финансовия пазар, беше прият нов закон. Той позволява държавата да предоставя кредитно подпомагане и финансови гаранции на финансовите институции в кратки срокове. Беше разработена програма за кредитни гаранции и беше създан специален стабилизационен фонд за някои конкретни мерки за подпомагане. Шведското правителство наскоро обяви за нови инициативи, за да могат банките да участват в програмите и също така разглежда по-нататъчни мерки законодателство за укрепване на стабилността на финансовия пазар, ако такива мерки са необходими. За да се преодолее дефицита на краткосрочното експортно финансиране, Шведската агенция за кредитиране на износа предостави допълнителни финансови средства бяха предоставени допълнителни гаранции за кредит на износа. Агенцията за малките и средни предприятия също така получи разрешение да увеличи кредитирането на малките и средни предприятия. За да се засили корпоративната ликвидност, бяха внесени временни промени в нормативната уредба за данъчното облагане и се позволява известно отлагане на, ня... на плащането на някои данъци на социално-осигурителните вноски от страна на работодателите до 12 месеца, за да се укрепи автомобилния отрасъл, особено що се отнася до безопасността беше създадено ново дружество с ограничена отговорност с цел извършена научно-развойна дейност в сферата на автомобилната промишленост. Правителството също така има възможност да предоставя заеми с цел спасяване на автомобилни предприятия в тежка ситуация. Разбира се, тези разпоредби и мерки бяха прияти в съответствие с общата рамка за конкурентоспособност и възможността за държавни помощи в съответствие с европейското законодателство. Благодаря ви за вниманието. Děkuji, pane kolego, a nyní доволте. Благодаря на колегата от шведския парламент. Сега искам да поканя да вземе думата председателят на съвета и министър-председател на Чешката република Мирек Тополанек. Добре дошъл.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 само, че не знаем къде. Мисля, че ще научим всеки момент. Доставам информации, че в зак... Току-що ме уведомиха, че зад колисите тече дискусия между председателя на Европейския парламент Ханс Герт Петеринг и председателя на комисията Барозо и господин Мирек Тополанек, което е много хубаво. Но все пак няма да е зле да успеем да поздравим тримата господа тук в залата сред нас. You, you welcome them, I guess. Oh, yes. Is it you here? Okay. Hello. Vážené dámy, vážení pánové. Уважаеми дами и господа, сега вече Имаме възможност да поздравим с добре дошъл председателя на съвета и министър-председател на Чешката република господин Мирек Тополанек, както и председателя на Европейската комисия Хосе Мануел Барозо. Мирек Тапоналек има думата. Е, председание пану Върчкови. След това аз ще предам председателството на господин Вилчек. Уважаеми господа съпредседатели, уважаеми господа представители на националните парламенти, уважаеми председателю на Европейския парламент, уважаеми господин председателю на Европейската комисия. Днешното ви заседание случайно съвпада с времето в навечерието на неформалната среща на държавните глави на 27-те, на 27 както и в навечерието на пролетната среща на върха в края на март. Всички ние знаем, че последиците от международната криза е най-важната задача на нашето настояще и бъдеще и че решението може да се намери не само на национално ниво, а трябва да се търси в Европа. Тук трябва да участват както изпълнителната власт, така и парламентите на отделните страни, Европейския съвет, Европейската комисия и Европейския парламент. Всички сме в един кюб в това отношение. Всяка страна от Европейския съюз независимо от това дали е на власт или в опозиция. Наистина сме в едно и също положение. Освен това, нямаме, кораба, на който пътуваме, няма различни класи. Първа, втора, трета. Но това не е и Титаник, за да се страхуваме, че потъваме, а ние продължаваме да си път, танцуваме под звуците на оркестъра. Някои искат да се качат на собствена национална лодка. Кризата, която изживяваме е като грипа. С лекарства 7 дни, без лекарства една седмица. Да, но ако се стигне до пандемия, грипът може да има и летални последици. Сега Европа е заплашена от протекционизъм, популизъм, липса на солидарност и гениални политици с индивидуални ходове, които обвиняват невинните и изтикват на преден план ненужното. И въпреки това сегашната ситуация според мен е такава, че е необходимо да се срещнем като държавни и правителствени глави, защото последствията от кризата са толкова неотложни като проблем, че трябва да се събираме много по-често от преди, без да се придържаме към класическия график на Европейския съвет. Смятам, че е необходимо да се проведе проведе дискусия на най-високо политическо равнище. Не защото не е необходимо да има обсъждане на експертно равнище в никакъв случай. Напротив, смятам, че работата на браншовите съвети на ресорните съвети, особено на Екофин, е отлична. Но въпреки това сегашната криза е в голяма степен криза на доверието. Неприятни са економическите показатели, но има и много сериозен политически компонент, както е при всяка криза. Тази криза в никакъв случай не зависи от способностите на отделния менеджер или на отделната фирма. Тук трябва да кажа, че е много важно политиците да бъдат способни да се споразумеят за общ подход. Ако не направят това, кризата ще продължи много по-дълго. И този общ подход трябва да гарантира запазването на общия пазар и свободната конкуренция, както и равни условия за всички. Ако протекционизъм и протекционизмът и меркантилизмът започнат да доминират, ние сме загубени. Затова смятам, че на най-високо политическо равнище трябва да намерим решение, защото кризата се изявява и не само в економическите измерения. За това трябва да ви информирам и то от първа ръка, още преди да сме се срещнали с държавните и правителствени глави, че ще се стремим именно като това, когато говоря за координация между 27-те, говоря както за економическия, така и за социалния аспект аспект. За това като председател на съвета искам да проведа две неформални срещи. Първата на 1 март за економически въпроси и втората през май. Тогава ще говорим за заетост и работни места. А сега за темите на следващата среща на върха. Според Европейския съвет проблемите на банките породиха кризата, затова решението трябва да се търси първо там стабилност на междубанковия пазар. Екофин на 10 февруари стигна до същото заключение. Първо трябва да спасим банките, да ги отървем от токсичните активи освен това да се погрижим те отново да започнат да кредитират както фирми, така и домакинства. Ето това е мястото, където се свързват економика и политика. Не е, е достатъчно да се премахнат само проблемите на банките, за да могат отново да се дават кредити. Самите банки трябва отново да започнат да вярват в бъдещето, в своята стабилност. Те не бива да се страхуват от некоординирани действия и постъпки на политиците банките трябва да отпускат кредити на здрави, стабилни предприятия, които произвеждат, но просто сега са принудени да преодоляват обективни трудности. време, но не бива изкуствено да се поддържат живи, нерентабилни предприятия, които нямат пазар. Това е общо известно правило, което не излиза от сила във време на криза. Напротив, Изключително важно е да има средства за кризисни мерки. Знаем, че не само малките, но и големите държави изпитват затруднения и проблеми. Има държавни фондове, чието рейтинг бива намаляван, а и правителствата все по-трудно по, е, могат да разполагат с ликвидни средства. Свободният пазар е най-мощното ни средство за борба срещу кризата. Колегите от социалистическата политическа група казваха, господин министър, знаете ли, страхуваме се, че когато говорите за пазар, имате предвид свободния пазар. Не се смейте, Разбира се, че през последните 10 години благосъстоянието нарасна толкова много поради разделението на труда. И сега, ако започнем да твърдим, че родната продукция трябва да се предпочита пред чуждестранната, това ще е крачка назад. Освен това, това би било пробив на нашата солидарност, който ще разтърси финансовите пазари, а национално изолираната економика ще бъде още по-зле. Така че нашето бъдеще е в общия подход. Кризата засяга всички и само е, ако се сплотим, ако сме всички заедно, можем да се справим с нейните ефекти което разбира се далеч не означава, че трябва да предприемаме прибързани действия. Трябва да бързаме, но все пак разумно. Трябва да премахнем все още съществуващите бариери на пазара. Трябва ни гъвкав пазар на труда, по-добро регулиране на този пазар, както и по-добро регулиране на банковия сектор. Ако се предприемат всички тези мерки, ще бъдем по-стабилни по отношение на евентуален бъдещ шок. Не по-малко важно е да се спазва бюджетната а, е, дисциплина, за да можем да се върнем колкото може по-бързо към изпълнение на пакта за растеж и стабилност. Много е важно всички държави, членки, колкото може по-бързо отново да започнат да се ориентират по своите ам, краткосрочни и дългосрочни цели. В това отношение съветът и комисията ще бъдат пазител на, правата, на правилата. Точно за това ще се говори на 19 и 20 март на съвета. Ясно е и друго. Ние не можем да спрем световната економическа криза, но можем координирано и решително да предприемаме действия за борба с, с, последствията, така че кризата да не продължи колкото унази през 20-те години на миналия век. век. Аз а, имам доверие към европейските граждани. Ние като политици просто трябва да създадем условията, за да могат те да работят и да имат перспектива за бъдещето. Сега не искам да критикувам когото и да било, но големият риск за едно бъдещо развитие би бил популизмът в навечерието на изборите. Никога не могат да се осъществят нещата, които обещават политиците популисти. Просто няма как да се каже, че след кризата всичко ще се оправи изведнъж. Нямаме вълшебна рецепта, нямаме право да разрушаваме европейския проект, за да не е, разрушим доверието в бъдещето. Трябва ни обща визия, каквато ние вече имаме. Ето и днес тук се, пока, се, се видя колко е силен Европейският съюз. Тъкмо във времена на криза трябва да докажем на практика, че защитаваме отстояваме нашите ценности. А те не са само на хартия. Трябва да дадем отпор на протекционизма, да си помагаме взаимно и да спазваме общите си правила. Това е наша обща отговорност и смятам, че ние ще се справим. В това е силата ни. Благодаря ви за внимание. Děkuji panu předsedovi vlády Topolánku. Благодаря ви, господин министр-председател Тополанък за вашето изказване, което допринесе много за нашата дискусия. Сега давам думата на господин Баросо, председател на Европейската комисия. Господин председател на Европейския съвет, господин председател на парламента, господин... дами и господа депутати. Финансовата и економическата криза Европа ни принуждава да мобилизираме, канализираме енергията на всички, на институциите, на всички важни играчи на социалните партньори. Именно с тези две цели да мобилизираме и да координираме сме организирали редица важни срещи – Държавите членки, европейските институции трябва заедно да обсъдят начините за излизане от кризата в Европа. Това е основен принцип на един економически и политически съюз като Европа трябва да се изключат всякакви прояви на економически национализъм и протекционизъм, защото историята ни показва колко тези явления могат да утежнят кризата. Трябва да приемем мерки за економическо възстановяване, за да избегнем отрицателен ефект върху някои държави членки. Това е също принцип на единния пазар. Среща на 19 е, на върха на 19 март ще бъде изключително важна. Това ще бъде е, е, среща на равносметката след неформалната на 1 март и след това ще последва през месец март среща посветена на заетостта трябва да се приеме и обща европейска позиция през март с оглед на срещата на Г20 през април. Залогът е голям, защото става въпрос за създаване на ново економическо управление в световен мащаб, което да се предложи на тази среща. Много важно е националните парламенти да участват в а, приемането на тези мерки, които бяха предложени през ноември миналата година под френското председателство. И именно за това съм дошъл да обсъдим тези е, неща с вас. Трябва да можем бързо да реагираме на кризата. Мерките предприяти от правителствата през есента предотвратиха пълния срив. Тези мерки бяха особено ефективни, защото те бяха съгласувани на европейско ниво и ръководени от комисията. Следващата стъпка е да се възстановят потоците от кредити към предприятията и гражданите отново и при нормална цена. За това Европа работи по такива ключови въпроси. Как да се справим с непълноценните активи, притежавани от банките? Има за това сериозно основание за общо европейския подход при ръководството на предприемането от държавите Шенки действия. Нашата работа в бъдеще ще се основава върху един прост принцип. Финансовите пазари трябва да открият наново своята основна цела. Това е да служат на економиката като цяло. Те трябва отново да бъдат движеща сила за растеж и работни места. Въпросът е как най-добре да постигнем това. В групата Деларузия се подготвя доклад, в който и аз също съм съавтор. И в този доклад са отразени становищата на депутатите от Европейския парламент. Тъй като проблемът е глобален, финансовите пазари са глобални, за това и начинът на решаването е глобален. Затова Европа предлага глобални решения на глобални проблеми на среща на върха в Вашингтон, основните предложения дойдоха от Европа и аз и президент Саркози предложихме всъщност провеждането на тази среща на върха в Вашингтон. И ние успяхме в Европа, защото бяхме едини. Всички 27 държави членки се съгласиха за едина последователна позиция на този форум. Надявам се, че ще можем да постигнем такава обща позиция и на следващия Европейски съвет, предшестващ следващата среща на върха в Вашингтон. Беше прият план за економическо възстановяване през декември 2007 година. Този план беше прият от Европейската комисия, подкрепен от държавите членки. Той призоваваше към мащабни финансови и бюджетни стимули размер на поне 3,3% от БВП, но може би дори реалната стойност ще бъде 4% от брутния вътрешен продукт. Това е много сериозна стъпка. Това е наистина историческа стъпка. И при положение, че търсенето в частния сектор е толкова слабо, само публичните разходи могат да позволят да се попълни съществуващата празнота. И една страна изолирано не може да постигне резултатите. Обаче, действайки съгласувано, държавите членки ще могат да поженат ползите от плана за економическо възстановяване. Важно е да се подчертае, че фискалните стимули не са карт бланш. Не трябва сегашната борба с финансова криза да доведе до по-голямо задълбочаване на кризата. Може би ще се наложи да бъдат обърнати бюджетните разходи и да бъдат насочени в друга посока. Но ще трябва и да се стремим да засилим нашата конкурентоспособност, защото тя е отрешаващо значение когато се сравняваме с други части на света. И по този начин мисля, че ще могат да бъдат изплатени и вече взетите кредити. Не можем да очакваме, разбира се, чудеса. Не можем да очакваме нещата да се подобрят за една нощ. Може би ситуацията ще се влуши преди да започне да се подобрява. Обаче е важно економиката отново да започне да действа, е, чрез създаване на повече доверие. Обаче стимулите идват не само от държавите членки. Ние в Европейската комисия работим усърдно с цел да осигурим максимално бърза и ефективна помощ от страната но от страна на Европейската комисия. Ние работим много усърдно с органите на управление на всички нива, включително и местно, за да можем по-ефективно да използваме структурните фондове и други механизми за финансиране на Европейския съюз. Ние Смятаме, че е разумно да се насочат средства от Европейски съюз към основни енергийни проекти, проекти свързани с осигуряване на високоскоростни широколентов интернет. Такива проекти ще позволят да постигнем две цели. Те ще потикнат растежа на економиката, но също така ще засилят нашата енергийна сигурност. Един ключов приоритет – който става особено актуален светлината на скорошната газова криза. Но разбира се, основната ни цел е да защитим гражданите от най-лошите последици от кризата. Затова решихме да организираме среща на върха през май посъветена на заетостта. И затова се радвам, че чешкото председателство възприе моята идея да се проведе среща на върха на Европейския съюз, посветена конкретно на заетостта. Надявам се, че тази среща ще доведе до реални резултати. И смятам, че дискусия трябва да бъде посветена на три сфери. Първо, запазване на работните места. Навсякъде, където е възможно. Има успешни примери в много държави, членки. Има схеми, които включват и субсидирана краткосрочна работа, съчетавана с обучение и повишаване на квалификацията. Трябва да видим как може да се възпроизведе този опит, защото можем да допуснем грешки. Хората могат да бъдат съкратени, а също време, в много скоро време, фирмите ще могат да им предложат много скоро отново същите тези работни места, след като кризата свърши. Второ, когато хората наистина губят работа, потните си места, защото, за съжаление, и това се случва, те трябва да бъдат максимално бързо да бъдат реинтегрирани на пазара на труда. За това ние призоваваме държавите членки да пренасочат средствата от Европейския социален фонд да осигурят по-голяма гъвковост на трудовия пазар. Също така, разбира се, е необходимо да бъдат положени усилия за това. Трето, младите хора. Не трябва да се блокира достъпа им до пазара на труда. Защото ако младите хора дълго време няма да могат да намерят работа, просто целият им живот ще бъде погубен и трябва да не допуснем това да случи. За дълго дългосрочно възстановяване, фискалните стимули трябва да бъдат подкрепени от дългосрочна стратегия и задълбочени структурни реформи. Факта за стабилност и растеж, както и еврото, са изключително важни фактори. Затова и точно тук е и мястото на Лисабонската стратегия за растеж и заетост. Мерките на структурната политика могат да подкрепят заетостта доходите на семействата и съвкупното търсене в краткосрочен аспект. Също така тези мерки могат да подобрят нашето състояние в средносрочен аспект и да укрепят нашата устойчивост спрямо възможни бъдещи сътресения в дългосрочен аспект. Важна част от решението на този растеж е това, че не трябва да допускаме протекционизъм. Ние се борим срещу протекционизма на национално равнище и не трябва да допускаме тази песен на сирените да ни подмами и тук на нивото на европейските институции. Европейският проект е различен от другите проекти е зачитането на върховенството на закона. Това е предварителното условие за нашата дейност на международната арена. Как можем да изискваме по-стрикни норми в световната търговия? Как можем да критикуваме нашите партньори, защото те не се съгласяват с някои основни глобални принципи? без самите ние да спазваме нашите собствени правила на вътрешния пазар. Европейският опит показва, че пазарите работят добре само когато има един набор от ясни правила. Това съвместно парламентарно заседание е много важна дата за мен. И сега от жизненно важно значение е европейските националните парламентаристи да обсъждат заедно сериозните проблеми, с които се сблъскваме. Тази криза показва, че от решаващо значение е да има съвместни съгласувани действия. Ние трябва да продължим да плуваме нашия кораб заедно ако държавите членки работят заедно с европейските институции, ако избягваме протекционизма в каквато и да било форма, ние ще успеем да преодолеем кризата и дори да излезем от кризата по-силни и по-едини, отколкото когато и повече. Това очакват от нас нашите граждани, нека да не ги разочароваме. Благодаря на господин председателя Барозо за изключително интересното му изказване. Сега започваме с втория част втората част на нашата дискусия в присъствието на съвета и комисията. Господин Темесъл от Австрийския парламент. Дами и господа, напомням ви две минути ограничение. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, слушайки дискусиите вчера след обяд и тази сутрин, Имам чувството, че се намирам някъде, където се обсъжда някаква бъдеща среща на върха, която ще си говори как евентуално можем да се преборим с економическата криза. Ами, че ние, дами и господа, сме насред кризата. Не минава ден без някой да загуби работното си място. А ние тук ден и половина си разказваме какво би могло и какво би трябвало да се напреда. и господа, защо не го правим? Барак Обама беше цитиран неколкократно. Той все още няма и месец на а, власт, а вече прокара економически пакет за 780 милиарда долара, като изобщо не се взема предвид, че още при Буш автомобилната индустрия беше подкрепена. Значи, човекът не е на президент и 30 дни и вече неговия пакет е в сила. А ние тук си говорим какво трябвало било да се направи на малкия предприемач му трябва действия, както във всяко предприятие си има хора, които отговарят за различни неща. Така че, дами и господа, това, което участвам днес от вас, е да карате комисията да ни даде добър пример. Господин Алмуня каза, че е, милион е, е, че между 2 и 300, хиляди, 300 е, милиарда евро, 1,7% от бюджета на общността ще се предостави за възстановителни мерки. А, господин Барозо, вие казвате, че до май ще се, през май ще се говори това на срещата на върха. Значи ще чакаме до май. Съмнявам се, че може. Благодаря. Сега господин Ивински от Полския парламент. Господа председатели, колеги, вчера говорихме за е, всеобхватната криза и трите е, и основните причини за нея, но а, за мен мисля, че е, ситуацията е много по-сериозна. Носителя, както каза, носителя на Нобелова награда от миналата година наистина имаме чувството, че се навлиза в една сериозна економическа депресия. Смятам, че това е първата сериозна криза на капитализма от 30-те години на 20 век. И това не е едно конюнктурно събитие, което, както кризата в е, Юго-Источна Европа преди няколко години. Това е криза, която засяга самата сърцевина на световния капитализъм и е, ние трябва да извлечем правилните полуки от а, е, тази криза. Е, възможен ли е нов курс, една политика подобна на американската New Deal, която да се приложи а, за всички жители на света. Съществува ли такава политика New Deal? Все още се обсъжда. Наближава срещата на Г20 в Лондон. Може би ще се, се приближаваме до целта. Между другото, националните реакции са различни. И е, тук не става въпрос само за е, цитираното от председателя Тополанек е, а именно, че някои пътни ще, ще минат в първа и други във втора класа. Не. Тук има много по засягащи цялата система проблеми. А, реакциите са различни. В Франция има по-превентивна предварителна реакция. Ние в Польша изчакваме. А, и а, ще се съглася тук с всички, че най-важното е запазването на работните места. Но ми се струва, че не сме определили точните цели или точните координирани действия и се надявам, че най-после в Прага, в Лондон или в Брюксел те ще бъдат намери. Благодаря следващия е господин Стенберг. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Барозо, който засегна и социалните и човешките аспекти във връзка с економическата криза, защото понякога имам чувството, че тези аспекти бяха позабравени през последните две дни. Имам въпрос към господин Ларсон. Помислете, моля ви, дали в рамките на кризата не трябва да обсъдим и един друг въпрос, а именно това, че отделни индивиди са поели прекалено високи дългове, нещо, което води до социални страдания. Благодаря. Следващият оратор е господин Вит Брод от Полския парламент. Пане chciałbym zacząć od podziękowania panu premierowi topolankowi i panu przewodniczącemu. Благодаря. Ще, е, посоча, ще благодаря е, на, господин Тополанък и господин Барозо за изказванията, които вдъхват оптимизъм. Нашия австрийски колеги настояват за бързи, но добре обмислени действия. Вчера вече заявих, че в една криза като сегашната е необходима по-голяма откритост, повече сътрудничество, повече солидарност, по-голямо доверие. Не трябва да се затваряме в себе си. Е, има някои държави, които се опитват да се затворят, но трябва да изберем точно обратния път да се отворим. Искам да благодаря и на френските колеги, защото под председателството на Франция ние успяхме да приключим с приемането на пакета закон, е, е, законодателни актове за енергията и климата. С удоволствие слушах и е, казаното от господин Ларшон, който наблегна на мерките за защита на околната среда, за борба с промените в климата, паралелно на мерките за възстановяване на економиката. И наистина ние започнахме някои действия в тази насока. Работим по въвеждането на чисти технологии, чисти въглища, и това са, тези мерки са още по-важни в условията на кризата. А, също бих искала да наблегна на образованието и обучението. Мерките в тази област имат много голямо значение. Още в началното училище и гимназите трябва да научим децата да зачитат околната страна. Следващия е господин Виняли. Благодаря, господин председател. Преди кризата всички държави членки а, а, когато настъпи книзата, всички държави членки гарантираха достатъчно средства, за да могат да а, позволят на, на банките да продължат да инвестират, особено в възобновяемите енергии и зачитането и околната среда. Основните цели са две. Да се контролират финансите. Това е много важно, защото иначе рискуваме кризата да се повтори. Трябва обаче да знаем не само какво ще правим, но и как ще го направим. Ако искаме бързо възстановяване, трябва да освободим енергията на хората, трябва да валоризираме социалните проекти, всички, които отговарят на нуждите на хората и създават благосъстояние в обществото. Това означава понятието социална пазарна економика. И това е една от основните цели. С право беше казано, че е, е, економиката ще се възстанови, ако има доверие. И именно ние трябва да започнем да връщаме това доверие. Доверието в инициативата. Много важно е да се упростят бюрократичните, предприят... бюрократичните бариери пред предприятията да се улесни достъпа на малките и средни предприятия до фондовете за въвеждане на нови технологии. Нашето правителство прие политика в тази област трябва а, държавите членки да действат заедно, за да образуват, да създадат една нова политика в името на ново общество. Сега давам думата на господин Галажевски от Полския парламент. Благодаря, господин председател. Протекционизма имам чувство, че това е едно от най-честите думи е, тук на нашата среща. Нито една делегация не иска обаче да признае, че протекционизма е националното решение на много от държавите членки, за да се излезе от кризата – Искам да попитам нещо от председателя Баросо и председателя Тополане. Дали за дали за, е, за вас протекционизма е фиктивна или реална заплаха, като си имат предвид предложенията на някои държави членки на Европейския съюз? Дали затворените трудови пазари, като немския и австрийския, пет години след разширяването, са част от протекционизма или са а, част от общата а, европейска политика, от общия европейски пазар. Не съм много сигурен кое от двете. И накрая ще кажа нещо по-оптимистично. Не трябва да забравяме, че винаги във всяка криза има и нещо положително. На последната европейска среща на върха беше прият пакета за енергията и климата. Ето нещо положително. Ние променихме отношението си към този пакет документи, размислихме за цената, която може да струва неговото забавяне и постигнахме компромис. И това може да ни послужи за в бъдеще, да видим, че една толкова щекотлива тема може да даде добър резултат. парламенту, просим. Госпожа Агвас от парламента на Португалия, заповядайте. Благодаря ви, господа председатели. Първо, Искам да кажа, че за мен е удоволствие за пръв път да бъда в Европейския парламент. Бих искала в този момент на вашия дебат, който имаме, да допълня нещо, което според мен често е забравено. Ако погледнем източниците на тази финансова криза, ще видим, че това е една криза на морала, на ценностите на човешката природа. Тук днес много хора казаха, и вчера казваха също, и те казваха основно две неща. Първо, трябва да кажем не на протекционизма, трябва да се обединим, защото само така ще можем да преодолеем кризата. Имаме социален модел, който ще успеем да запазим. Бих искала да задам следния въпрос – и искаме да постигнем определен показател на економически растеж. Дали това са нивата, които имахме преди кризата? И дали това означава, че економическия растеж е равнозначен на економическо развитие? Ако отчетем факта, че 3 пети от населението на Земята живее с 1 долар на ден или по-малко, а дали не трябва да отчитаме, че има общества, които са обзети от мания за потребление. И дали не трябва да обмислим тези аспекти? Мисля си, че трябва едно ново социално и гражданско поведение, нови граждански нагласи. Мисля, че трябва да обръщаме повече внимание на такива важни ценности, като уважение към личността и мисля, че точно от там трябва да изхождаме, когато мислим за тези ценности. Трябва да помислим как да ги включим по-добре в системата на образование в училищата. Много хора говориха за околната среда и предизвикателствата на климата, но трябва да гарантираме това, че целият свят е заедно с нас в тази дейност, защото няма да може да се постигне нищо само ако част от света предприема действие. И последният ми въпрос е свързан с това колко е вреден протекционизма. Съгласна съм, че протекционизмът може да бъде злина, обаче има различни видове протекционизъм в Европа. Искам да задам въпроса, защо Европа не е решила да и използва нещо, което би било като е, едно разрешение да се използва повече отворения код, защото патентите за софтуер са голяма пречка в много случаи. Господин Юн от Френския парламент, заповядайте. Благодаря, господин председател. Аз лично не споделям а, този оптимизъм, който ми се струва, че преобладава в дебата и по-скоро съм на позицията на господин Темесъл от Австрия. Нещата са много тревожни, защото е, реномирани економисти ни убеждават, че тази криза ще бъде три пъти по-дълга и по-сериозна от познатите в миналото. Така че трябва да вземем много амбициозни мерки, за да реагираме на тази криза. А аз не виждам тези мерки. Те все още не се взимат. Има някои национални планове, които се взимат в, в по доста противоречив начин, така объркано по отношение на инвестициите, потреблението и бих казал една доста плахичка реакция от страна на комисията а залогът е огромен. Всеки ден се закриват десетки хиляди работни места. Няма да чакаме април, май и юни, за да започнем да обсъждаме какво да се прави. То трябва да се направи веднага. Налагат се краткосрочни мерки да се възобнови потреблението. После има и дългосрочни мерки, финансиране на изследователската дейност, прилагане на Лисабонската стратегия, помагане на индустрията, на енергетиката. Как ще се прави това? Аз лично не виждам нещо да се прави в този смисъл. Смятам, че сме доста плахи, доста предпазливи. Разбирам и бюджетните затруднения, защото ние сами си наложихме това глупаво правило бюджета да е едно цяло или 0,1%, но извън този бюджет могат да се намерят източници на финансирането. Някой говореше за еврооблигациите. Защо да не при, приемем е да има един облигационен или друг вид заем в е, рамките на целия Европа? Европейски съюз, но от 800 до 1000 милиарда евро, за да се финансират всички тези мерки. Мисля, че ако не направим това, отиваме в задънена улица и няма да можем да отговорим на спешната необходимост да се реагира на тази дълбока криза. Благодаря. Сега господин Крил от Чешкия парламент. Заповядайте. Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа. Тук е, най-често се споменава възможност за решение на економическата криза, която трябва да се гледа в краткосрочен план. Добре, това е чудесно, но да не забравяме и дългосрочните решения – защото само дългосрочните решения наистина ще ни позволят да осъществим Лисабонската стратегия, иначе няма да сме в състояние да изпълним основната цел, която сами сме си поставили, а именно до 2010 година Европейския съюз да бъде най-динамичната и най-конкурентоспособната като пазар в света. Ние одобрихме Лисабонската стратегия, а до сега не успяваме да я приложим. Все още не сме настигнали САЩ, а може да се окаже, че и нововъзникващите азиатски економики ни изпреварват. По отношение на високите технологии и производителността някак не издържаме на международната конкуренция. А, до 2010 година да подкрепяме научно-развойната дейност само с 3% от БВП, няма да стигне. Това не е и половината от необходимото, тъй че ако не прилагаме тази стратегия, нищо няма да остане от нея. Бяхме казали, че през 2010 година тя трябва да е осъществена. След това следва периодът след е, Лисабон, който трябваше да се очертае на пролетната среща през 2009 година. Това ще бъде всъщност много важно. Благодаря, благодаря. А сега искам да дам думата на председателя Петеринг. Äh, Малко ме изненадахте, защото аз е, имах друг план тук но все пак трябва да се съобразяваме и с някои непредвидени неща. Сега ще помоля председателя на Европейския съвет Мирек Тополанек да направи своето обобщение. След него ще вземе думата и председателят на комисията. Заповядайте, господин Тополанек. Благодаря. Много съм благодарен на всички изказали се. Колегата от Полша е прав. Стагфлацията е по-лоша от дефлацията. А депресията е по-лоша от рецесията. Но всичко, което правим, трябва да го правим премислено. Да мислим, че можем да решим кризата е заблуда. Това не е нещо, което може да проработи в реалната економика. Ние трябва да елиминираме последиците от кризата и да предприемем мерки за насърчаване на растежа в бъдеще. До този момент в Чехия предприехме мерки в размер на 1% от БВП, малко над 1 милиард евро. До края на годината ще добавим още 2% от БВП в тези мерки. Тоест имаме един сериозен пакет от мерки. И много сме внимателни, когато решаваме къде да насочим парите и какъв мултиплициращ ефект можем да имаме от гледна точка на растежа на заетостта и запазването и увеличаването на производителността. За срещата на върха през май. Целта на тази среща не е да реши проблемите с безработицата. Целта е да се обсъди ефективността на мерките и инструментите, и тяхното въздействие върху заедостта, да се обсъди какво ще правим по-нататък и дали ще променим вече предприемените мерки или ще ги запазим, защото те са достатъчно ефективни. Фискалните стимули, мерките на правителството не трябва да бъдат продължавани, ако не дават резултат. За това е важно да имаме комуникация на всички нива по този въпрос. Определено съм загрижен от това, какво хората очакват от пакета за климата в условията на сегашната економическа криза. Зелени работни места, да, но също така ние искаме да има мерки, които да намалят разходите за промишлеността. Ако искаме да решим кризата, то трябва да насърчаваме инвестициите в енергоспестяването, в проектите, които ще намалят разходите за бизнеса. Мисля, че скорошната газова криза и економическата рецесия много ясно ще покажат колко сериозни са нашите намерения за европейския проект. Мисля, че това е важно за всички граждани на Европейския съюз. Чухме, че това е криза на морала и на ценностите. Съгласен съм изцяло с това. Економическият растеж е само един показател, свързан с стандарта на живот. Важен е достъпа до образование, до качеството на околната среда и много други фактори. Но ако не можем да гарантираме економически растеж, то тогава няма да можем да гарантираме укрепването и развитието на споменатите от мен фактори. Отхвърлям не економическия подход – Смятам, че ние като политиците не трябва да се преструваме, че ние можем да диктуваме на кризата как да се развива. По този начин само ще задълбочим. Въпросът не е само в това колко пари се наливат. Въпрос не е само какви фискални стимули предлагате. Бих предупредил за опасността от това да се разглеждат като спасение новите пари, новите облигации, защото можем да се сблъскаме с затруднения при изплащането на държавния дълг, на публичния дълг и това може да доведе до още по- големи проблеми, които ще трябва да решаваме през следващите 10-15 години. Защото сегашната криза и криза на доверието и криза на провалените очаквания. Ние възприехме един твърде стриктен подход и ако предприемем мерки, които не засилят доверието, ще направим нещата още по-зле. Тоест, трябва да се възприеме един по-глобален, по-много аспектен подход с цел да се възроди доверието в европейската економика. Благодаря ви. Е, Благодаря на министър-председателя Тополанек. Има още трима колеги, които ще получат думата, но нека първо да дам думата на председателя на Европейската комисия Жосе Мануел Барозо, после тримата колеги и после приключваме. Заповядайте. Euh, Благодаря. Първо, по отношение на сериозността на кризата. Напълно споделям загрижеността на мнозина от вас които съвсем откровено засегнаха този въпрос. Споделям и усещането ви за нетърпение. Разбира се, като а, законно избрани представители на вашите народи и, и страни, вие знаете какъв е мащаба на кризата и доколко тя е нова. Аз е, не бях оптимистичен. Аз бях съвсем откровен. Казах ви, че може да ситуацията стане още по-лоша, преди да започне да се подобрява. Положението в Европа е изключително сериозно. Разбира се, не само в Европа, в целия свят. Както в Штатите, така и в нововъзникващите економики, за които си мислехме, че ще избягат от тези проблеми, породени в Штатите. Но видяхме по времето на тази първа криза в епохата на глобализацията, че всички сме взаимно зависими. Една криза, която засяга сърцето на световния капитализъм, която започна от щатите, веднага се прехвърли в Европа и в крайна сметка се отрази на общото търсене, на а, равнището на всички равнища, инвеститори, потребители – това е криза, която до сега не сме виждали. Какво прави Европа за да реши тази криза? На първи етап Европа, която все пак да не забравяме е съставена от 27 различни държави, реагира добре. Ние не можем да се сравняваме буквално с Съединените щати. Те са една държава, а ние сме 27. И все пак ще кажа, че ние взехме мерки преди щатите. Проекта бе представен от комисията през ноември и беше одобрен през декември под френското председателство. Плана за економическо възстановяване. Естествено, нашият план не може да се сравнява с американския защото ние сме 27 държави, едни са в еврозоната, другите не са. Някои имат а, рецесия, други все още имат економически растеж. Ние предложихме а, реформата в Международния валутен фонд за подпомагане на платежния баланс. И всички тези мерки не бяха никак лесни за приемане от, ако щете, от интелектуална гледна точка, защото това е една обща програма, която трябва да се прилага и да въжи за 27 различни ситуации. И въпреки това, смятам, че постигнахме добър резултат, прилагайки тази програма, отчитаща реалността в различните държави членки. Сега, разбира се, трябва да съсредоточим усилията си по изпълнението. Не може всеки ден да идваме с някаква нова идея и това няма да бъде уместно и полезно. Не бива да добавяме към самата криза и нейните трудности е, един, една паника от страна на ръководителите. Трябва да се уверим, че изпълнението на взетите мерки върви и да не създаваме нови проблеми, които могат да разединят единния пазар, защото всички ще загубим от това. Затова смятам, че трябва да продължим да прилагаме мерките, да контролираме тяхното приложение, като се мъчим да не губим връзката между средносрочните, краткосрочните и дългосрочните мерки. Трябва да продължим реформите за повишаване на конкурентноспособността на Европа и увеличаване на инвестициите в обещаващите отрасли, отраслите на бъдещето. Има голям потенциал за създаване на нови работни места а, в а, всички отрасли на бъдещето, възобновяемите енергийни източници, борбата срещу промените в климата. А, много е важно краткосрочните мерки да не противоречат на средно и дългосрочните мерки. А, не трябва да забравяме и държавния дълг. Вие казахте, че държавите участват само с 1% от БВП в бюджета. Може би, щом сте недоволни, може да ни помогнете да кажете на вашите правителства, защото те са решили. Нали си спомняте, че това беше тяхно решение? Те даже едам се съгласиха да е 1%. Така че е, искаме от Европа, а, пари, ма Европа не разполага с пари парите трябва да дойдат от всяка а, държава членка. Американците имат а, а, така наречените автоматични стабилизатори. Всичко, което сме похарчени, например, за борба с безработицата, ще бъде много по- повече, отколкото американците. Затова нека да гледаме трезво на ситуацията. Положението е сериозно, но нека да не бъдем, да не отиваме в едната или другата кра, е, крайност. Нито да сме прекалено еуфорични, оптимистични, нито да изпадаме в оптимизъм. Както казваше Жан Моме, нито песимизъм, нито е, оптимизъм, аз съм просто решен да, да върша нещо. Благодаря ви, господин Барозо. А, въпреки, че бях... Изказването беше чудесно, чудесно като заключителни думи, но имам още трима колеги ще получат думата. Първо госпожа Молеро от Португалия, португалския парламент. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Първо, Бих искала да изпратя специално послание до моя сънародник, господин Барозо. Много се радвам, че участвам в тази среща между Европейския парламент и националните парламенти. Наистина имаме сериозна криза с последици за всички наши страни. Възстановяването на Европейския съюз и плана за възстановяване са много важни и е много хубаво, че имаме възможност да ги обсъдим. Трябва да помислим какво да направим повече на европейско ниво и национално ниво. Председателят на комисията днес разгледа много подробно някои от аспектите на плана, но той каза, че сега е важно да започнем самото му изпълнение и да укрепим някои уязвими сектори, по-специално финансовия сектор. Вчера в работна група много ясно заявихме, че трябва да подкрепим малките и средни предприятия, да улесним техния достъп до кредити. Смятам, че е абсолютно ясно, че ако искаме да осигурим устойчивостта на нашите економики, особено в страни като Португалия, трябва да подкрепяме малките и средни предприятия, а не големите конгломерати, защото въпреки, че малките и средни предприятия наемат малък брой хора, такива предприятия са многобройни и като цяло те наемат повече хора, отколкото големите фирми. Също така трябва да разгледаме ситуацията с безработицата, да избегнем безработица в Европейския съюз. Има вече много социално напрежение в Европа между онези, които са заети и онези, които са безработни. Португалия наблюдаваме, че работни места се изнасят в Англия. Ксенофобията в е, Европа започва да се основава не толкова върху разделението по раси, колкото върху това което, се става, това, което се случва на пазара на труда. За трансатлантическите практическите отношения. Трябва да си сътрудничаме в сферата на надежността и сигурността на енергийните доставки. Що се отнася до САЩ, ние видяхме, че планът на Барак Обама е одобрен. САЩ са наш конкурент, но ние се надяваме, че в тази нова епоха САЩ ще ни предоставят нови възможности. Може би трябва да установим по-тесни връзки с Конгреса на САЩ, да имаме също така и по-тясно сътрудничество между Европейския парламент и националните парламенти в Европа. Дали се мисли за създаването на една трансатлантическа асамблея, за да се укрепят такива връзки. Благодаря. Сега, все пак имаме още трима оратори двама Стефановци, Стефан Софиянски и Стефан Штенах. Първи Стефан Софиянски от Българския парламент. Thank you very much, Mr. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, несъмнено ние сме тук, за да определим ролята на националните парламенти, Европейския парламент и комисията при изпълнението на програмите за възстановяване, които ще ни помогнат да преодолеем кризата. Затова бих искал да се присъединя към онези, които изразиха благодарност към господин Пьотренко и чешкото председателство за организирането на тази среща. Във всяка страна има три вида ресурси за преодоляване на подобни проблеми. Разбира се, националния бюджет, европейските фондове и средствата на банките. Ако разгледаме националния бюджет като основа за плана за национално възстановяване, то тук трябва да съгласим, че тук изниква заплаха от протекционизъм. Не трябва обаче да се притесняваме от използването на националните бюджети. Комисията и Европейския парламент могат да използват своите правомощия за стабилизиране на процес на европейско ниво. Разбира се, европейските фондове и от финансиране са също важни източници. Когато говоря за от финансиране, имам предвид важната роля на Европейската централна банка за финансовата стабилизация и Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие за инвестиционната политика в Европейския съюз. Всички тук сме съгласни, че единият от начините за преодоляване на кризата е да се влагат средства в трудоемки дейности. Кои са тези дейности? Разбира се, извършване на инфраструктурни проекти. Всяка страна има своя опит в тази сфера. Трябва да се спомене, че дори в развитите страни все още те първа много предстои да се направи в тази сфера. Ще посоча още два сектора. Енергийния сектор. Тук трябва да имаме една по-ясна политика и защита, защото все още сме далеч от нашите цели достатъчно развитие на альтернативните източници на енергия. И ако в използването на вятърната енергия има много напредък, в използването на слънчевата енергия виждаме, че китайската и японската продукция преобладават на европейския пазар. Тук ни трябва конкретна политика на нивото на отделните държави, разбира се, на общо европейско ниво, защото имаме е, три предимства – екология, диверсифициране на енергийните източници и производството на енергия и също така заетост. За, зам... за земеделието. Тук също имаме една много активна европейска политика. Трябва да потърсим баланс и накрая ще кажа, като български депутат, аз нямам нищо против българското правителство да бъде ръководено от вас във всички тези споменати от мен сфери. Благодаря ви, господин Софиянски, господин Шене от парламента на Австрия. От Федералния съвет на Австрия. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уваж... господин а, професор Ларсън каза, че кризата е три пъти по-дълбока и ще трае три пъти по-дълго, отколкото през 20-та година. Господин Тополанек, както и господин Барозо в своите изказвания също намекнаха кое е най-важното. Има синдром от кризи економическа, финансова, на трудовия пазар и зад ъгъла ни дебнат енергийна криза и криза на климата. Само ако този кризисен синдром се е, пребори с мерките, с които сме се борили и с други кризи ще успеем. Трябва да се подготвим за следващите кризи с интелигентни конюнктурни пакети на европейско ниво. Но ни трябва преди всичко връзка между европейското ниво и общините. Защото когато говорим за пакети за възстановяването, общиници са и инвеститори, и те осигуряват работни места и така нататък. Тази връзка трябва да е е много силна, за да може точно на общинско ниво да има и развитие по посока на и борба с измененията на климата, възобновяеми източници, стоки, производство на стоки за износ. Говори се за 300 хиляди нови работни места в цяла Европа, ако инвестираме в екологосъобразни технологии. И на срещата през март трябва да се помисли също дали да не намалим временно ДДС за цяла Европа, особено що се отнася до инвестициите. И последно изречение към колегите от Польша. Да, Германия и Австрия няма с какво. Няма защо да се гордеят, че ограничаваме свободата на движение на лица. Това е отрицателен протекционизъм и той трябва да се премахне. Благодаря, колега Сенав, сега заместник председателя на Чешкия парламент, господин Любомир Заоралек. дами и панове. Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа в началото бях докладчик по социалните аспекти, но искам да кажа нещо и от собствено име. Искам да се присъединя към всички онези, които казаха, че Европа и Европейският съюз не биват да подценяват настоящата криза. Ето и днешната дискусия показва, че не сме на едно мнение по редица въпроси, така че това разединява реакцията на Европейския съюз. Смятам, че ако четем в International Herald Tribune, внимателно ще видим, че пакетът, който е прият, не е достатъчен. Той е само палиативна мярка, който, която няма да предотврати рецесията, нещо като през 90-те години в а, Япония. Депресията беше 10-15 години и тя не можа да бъде преодоляна авторът в Herald Tribune казва, че пакетът няма да доведе до оживление на конюнктурата в САЩ. Имам чувството, че в Европа нещата са сходни. Ако не сме в състояние действително да повишим разходите за потребление, то тогава наистина ще паднем в бездната и няма да имаме консолидиран, балансиран бюджет. Ако мерките, които предприемаме в Европейския съюз, са недостатъчни, то са недостатъчни и националните пакети. Те даже не са и координирани. Това са малки пакети борбата с измененията на климата, ангажимента на Европейския съюз в това отношение. Също не ни е много ясно какво ще става. Какво ще е, е становището на Европейския съюз на Г-20 на срещата на върха. Уж сме едини, а всъщност сме разединени. И смятам, че това, за което трябва да говорим, са съвместните стъпки, по които сме се споразумяли. Например, еврооблигациите. Ще ми се да кажем, да се съгласим всички, да признаем, че ни трябва Нямат средства, няма свободни средства. Американците, американските облигации вече са купени, а ние, вече, а ние все още чакаме. По този начин само забавяме и осложняваме изхода от кризата. Време няма. Спешно трябва да намерим начин да направим нещо. Председателят. Благодаря. Сега искам да помоля председателите Соботка и Вълчек да е, направят своите заключения. Господин Соботка. Здравейм к тому, же се... Благодаря. Разбира, че очаквате от мен до някъде да обобщя казаното. Е затова нека първо да благодаря на господин Пьотеринг и всички в Европейския парламент за организирането на този дебат вчера и днес. Мисля, че срещите между депутатите от националните парламенти и депутатите от Европейския парламент правят срещите като наши решаващи пролета миналата година, когато подготвяхме тази среща, имахме предвид други теми, но финансовата и економическа криза са такива, че ние предложихме промени в темата. Ние слушахме господин Тополанек, господин Баросо, господин Алмония, господин Трише, директор на Европейската централна банка. След като изслушахме всички тях, мисля си, че сме станали по-мъдри. Бих искал да благодаря и на работните групи за извършената от тях работа и на докладчиците на групите за направените обобщения. Във всичките изказвания ясно прозвуча, че ние отхвърляме протекционизма, отхвърляме економическия национализъм която и да било форма. В националните парламенти и в Европейския парламент ние всички сме длъжни да допринесем за решаването на проблемите, проистичащи от кризата, качеството ни на законодатели. Т.е. не трябва да протагаме с процеса на законотворчество. Трябва да работим колкото се може по-бързо. Обаче не трябва да разводняваме мастриските критерии и не трябва да прехвърляме бремето на бъдещите поколения. Благодаря ви като председател на Чешкия парламент, благодаря ви за това, че дойдохте в Брюксел, за това, че имахме този дебат. Надявам се, че ще се виждаме отново на различни изяви в Прага. Още веднъж и искам да ви поканя на коктейл, даван от господин Влъчък и от мен. Коктейлът ще бъде в сградата Йожев Антъл. Благодаря ви за това, че дойдохте и с нетърпение очаквам да ви видя отново. Благодаря ви. Уважаеми господин председател, на парламента, уважаеми господин председател на Европейската комисия, уважаеми депутати на Европейския парламент и националните парламенти, уважаеми гости, задълбочаващата се економическа криза и различния подход на различните държави членки, които успяват да преодоляват кризата успешно, ни дава основа за дебат. Смятам, че дебатът е бил по-лезен Чухме интересни идеи и предложения за това как да излезем от сегашната криза. Следващата седмица се срещаме в Париж на заседание на председателите на парламентите на държавите членки на Европейския съюз. Знам, че и господин Пьотеринг и господин Барозо ще бъдат там като основни оратори по темата Европа и управление на кризата. Националните парламенти също ще бъдат представени радост ще съобщя за резултатите от това заседание на Парижката среща. Жалко е, че в тези времена на криза успяхме да срещнем само веднъж. Поради европейските избори има само една междупарламентарна среща по време на чешкото председателство. Това е един факт, върху който не можем да повлияем, но независимо от това Сигурен съм, че ще се задълбочават и занапред връзките между Европейския парламент и националните парламенти. Това е обективна и необходима тенденция. Също така съм убеден, че тази наша среща положи здрава основа за бъдещи дискусии на различни нива. Економическата криза не е нещо като леко грипче, което може лесно да отмине – затова съм сигурен, че отново ще обсъждаме някои от темите и някои заключения, може би и по време на шведското председателство. И бих искал да пожелая успех на шведското председателство. Също времено бих искал да благодаря на всички вас за участие в дебата, за дух на сътрудничество, който показахте и съм сигурен, че ще се видим отново когато ще се състои церемонията по връчването на подарък от Чешкия парламент на Европейския парламент. Уважаеми колеги, позволете и на мен да кажа две думи в заключение. Става въпрос за три бележки, които бих направил. Първо, кризата, в която се намираме, е криза от съвършено ново естество, за това и не може да се намери патентно решение за нея. Важното е да действаме съвместно и да намираме съвместни отговори по отношение на това как трябва да се контролират банките в бъдеще. Като тук трябва да се позоваваме на основни принципи. Нашият принцип е социалното пазарно стопанство. Пазар да, но пазар, който служи на хората той има своята социална функция. Затова и в Лисабонския договор е записано, че се основаваме на принципа на социалната пазарна економика. На второ място, в Европейския съюз, по-рано Европейската общност, още по-рано Европейската економическа общност, постигнахме невероятни неща. Почти вече сме осъществили вътрешния пазар, не изцяло. Нашите полски колеги посочиха някои ограничения, но по принцип сме го осъществили. Имаме свобода на движение, на лица, стоки, услуги и капитал. И ако сега започнем да налагаме протекционизъм вътре в Европейския съюз, ние ще разрушим този вътрешен пазар и ще престанем да бъдем конкурентоспособни на външните пазари. За това трябва във всички случаи да даваме отпор на протекционизма, както в Европейския съюз, така и в собствените си държави. На второ място, колеги, общата европейска парична единица. Ако я нямаше тази парична единица, днес, Европейският съюз щеше да има много по-големи проблеми. Ето защо е изключително важно да направим всичко възможно за запазване стабилността на еврото. Не бива да се поддаваме на изкушението за увеличаване на дефицита, защото по този начин еврото просто ще се срине, ще се върнем към националните си валути, ще се върнат противоречията между националните валути е, и игрите с курсовете в Европейския съюз, с което ще разрушим вътрешния пазар. Затова стабилното евро и вътрешният пазар са неразривно свързани. Накрая позволете ми да благодаря от сърце първо на всички наши оратори. Двама от тях още са тук. Председателят на Европейската комисия, господин Барозов, винаги е бил наш партньор. Винаги бил, е бил открит и за Европейския парламент, и за националните парламенти. Винаги е участвал в нашите заседания. За това много му благодаря, както за това участие, така и за работата в комисията. Мисля, че от името на всички мога да му пожелая всичко най-добро за работата му в комисията. Господин Барозо, винаги сте добре дошъл сред нас. Благодаря ви. Също така от сърце искам да благодаря на господин Ларсон от е, университета Лунд, който всъщност представлява и следващото председателство, така да се каже. Благодаря, че бяхте сред нас. Но най-голямата ми благодарност всъщност е отправена към двамата ми колеги. Мисля, че според протокола трябва да спомена Първогорната камера, за, камера, за това господин Соботка, благодаря ви за доброто сътрудничество с Европейския парламент. Благодаря и на господин Вълчев за работата ви в Чехия, в Прага. Благодаря за колегиалността. Европейският парламент ще направи всичко възможно, за да бъде чешкото председателство успешно. Днес вие можете да допринесете за това, като ратифицирате с голямо мнозинство тази вечер Лисабонския договор в чешкия парламент. Подкрепете го, защото той е един от начините да се измъкнем от кризата и да е, преживеем 21 век. Благодаря и на всички сътрудници, които допринесоха за успеха на тази заседание. Благодаря и на преводачите, на всички, които участваха в нашата работа. Сега ще се видим на малката изложба, след което желая на всички приятен полет към родината, която е част от нашия Европейски съюз. Благодаря и всичко най-хубаво.